на съвета четири акта, одобрени в рамките на законодателната процедура в съответствие с 678 от правилника. Наименованията им ще бъдат публикувани в протокола на следващото заседание. Сега преминаваме